Okay, I think uh, it's time. Мисля, че вече е време да започнем работа. Имаме само две точки от дневния ред днес. Първия е... Първата точка е точка 7, Европейския семестър за координиране на економическата политика. Докладчикът е Перванш Берес, така че веднага и давам думата. Merci, madame la, la présidente. Euh... Благодаря, госпожо председател. А, знаете, че нашата комисия подготвя доклад по собствена инициатива по въпросите за европейският, сем... въпроса за европейският семестър. Не само нашата комисия, но и целият Европейски парламент се занимава с този важен въпрос за европейският семестър. Структурата и подходът, е, предложени от Европейската комисия, дадаха начало на дебата за економическото управление. И нашият доклад се вписва в е, тази дискусия. Този доклад по собствена инициатива, разбира се, на този етап не претендира да бъде доклад по съществото и да изчерпи въпросите за европейския семестър. Той по-скоро ще послужи като референтна рамка, в която през следващите години ще може да се добави съдържанието по същество на това, което ще представлява този семестър. Докладът също така и не претендира да се конкурира с тези доклади, които вече познавате онва, което е записано в нашия доклад, ще се впише в общата архитектура на бъдещият европейски семестър. Тоест, в такъв случай, каква е задачата на нашия доклад? Да се определят преди всичко условията, в които може да се организира политическия дебат. Защото когато говорим за економическо управление, не може и не бива да си представяме само техническите страни на въпроса. Тук става дума за економическа политика. И демократичният подход в случая има критическо, ключово значение. Ако смятаме, че демокрацията е, е особено важен елемент от този семестър и че е, съвместната работа от национални, на националните парламенти и Европейския парламент също е от изключително важно значение, не трябва да се забравя въпроса за социалните партньори. Знаете, че до сега социалните партньори на европейско ниво участват в така нареченият макроекономически диалог – който макроекономически диалог а, сега за сега е твърде формален. Колкото до самото съдържание на европейския семестър, като погледнем докладите, които са, са оповестени до сега, има нещо, което ме шокира и безпокои. Всички дебати, които сме имали по отношение на економическото управление, се дължат на дисбаланса, който съществува от едната страна между паричният съюз, който съществува още от самото начало на еврозоната, економическият съюз, който, за който се разчита на действията на страните членки, които би трябвало да действат в общ интерес в посилата на член 121 от договора. Значи става дума преди всичко за координация. А, а днес говорим стрикно за един а, а, ни рамки на надзор и санкции. Не може да има а, обаче економическа политика, която да се свежда само до надзор. Не, съвсем не. Преди всичко, а, економическата политика, това е координацията. И то координацията не значи надзор и санкции, това значи оценка на положението, а, това значи предначертания за това, което ще правим в бъдеще. И а, за нещастие тук не виждам а, о, онези, към които се отнася това, което казва в момента, но а, а, трябва в, в пакетът за економическо управление да се преработят нещата и да се включи до голяма степен а, компонента координация, а не само надзор. Защото ако забравим координацията, няма да постигнем това, към което се стремим. Защото само като използваме къмшика, непрекъснато за над... на къмшика на надзора и санкциите, няма да постигнем това, към което се стремим. Това първо. Второ, какво всъщност искаме да създадем? В паричната сфера, където сме ограничени от две страни. От едната страна имаме федералната компонента, а от друга страна имаме абсолютната необходимост да се зачита независимостта на Централната банка. И тъй като Централната банка е независима, и тъй като никой не поставя под въпрос нейния статут и нейната независимост, а, на времето си, вие може би си спомняте, от тези, които са участвали в тази работа, Карилец беше с мен по това време, измислихме а, на, така наречението понятие монетарен или паричен диалог. А, защото друг, нямаше друг начин да общуваме с нея, тъй като тя е напълно независима. А, значи, не трябва обаче терминът, понятието диалог да се транспонира изцяло в макроекономическата сфера, защото когато говорим за главните насоки, за различията между членки, остава очевидно, че трябва да организираме диалог без по някакъв начин да накърняваме независимостта на ЕЦБ. И друга не семантична забележка, която трябва да направя. А, тя е следната. По въпроса за графика. В духа, в който вече започнах да говоря, е, всички членове на тази комисия знаят е, не по-зле от мен, че ако започнем е, семестърът с годишния преглед на раз... и прогноза на растежа, имаме анекса за 2020, анекса за макроекономическото положение и анексът за заетостта. Този пакет сам по себе си съставлява, представлява крайъгълният камък на основата на е, економическата политика, в рамките на която страните членки трябва да координират своята политика. И е, оттам Европейският парламент е, смятам е, е, играе и ще трябва да играе много важна роля в един определен етап. От момента, когато имаме първоначалния преглед и прогноза на растежа, а, а, до нейното изпълнение. Тоест парламента ще има една двояка роля. От една страна да види а, а, как, как, дали правилно са подходили държавите за годината N плюс 1, т.е. миналата, и е, същото и за следващата година. Тази перспектива за бъдещата, за следващата година, за нейните главни насоки ще трябва да бъде одобрена от априлският съвет. От пролетния съвет, извинете, съветът, който се, обикновено се провежда през пролета на всяка година. Европейският съвет след това трябва да представи на страните членки, след като е разгледал а, изиск... тяхните предложения, изискванията за реформи и за а, спазването на пакта за стабилност и а, растеж. А, този процес е абсолютно необходим. А, не става дума Европейския парламент да започне сега да приема резолюции и да се чуди как да се организира. Аз считам, че трябва да започнем диалог, разговор с Европейската комисия, за да видим как конкретно можем да влияем на този процес. И практиката, на, опитът натрупан в нашата комисия, а също и в комисията по заетостта, състояща се в разглеждането на главните насоки за, на економическата политика в текстове, по които ние ще е, говорим и които ще, по които ще преговаряме с съвета, трябва да се запази този опит. Трябва да продължим така. И ако ми позволите, госпожо председател, преди а, е, пролетния Европейски съвет, срещата с представители на националните парламенти е също абсолютно необходима. Това е, е процесът за координиране на а, економическата политика, за който говорих. Вероятно тази процедура ще се развива, ще се се еволюира, за да може да се обогати съдържанието на тази координация. Във втората част на семестъра, след пролетният Европейски съвет, след като страните вече са сложили в общностната месомелачка своите предложения, ще се проведе така наречената бюджетна конференция. И тук има и още един момент, който е съществен и трябва да се пропуска. В много от законодателните доклади, с които разполагаме, се наблюдава същото предложение. Когато някоя страна членка изпадне в трудности, Европейският парламент може да се намеси като едно публично пространство за разглеждане на трудностите, за обсъждане на възможните мерки. А, и мисля, че ако, когато а, Георгио Папандрео дойде в комисията по кризата да представи трудностите на своята страна, а, парламентът можеше да изиграе своята роля. Не като обвинител, не като едно публично пространство, но като публично пространство, затворено публично пространство, в което можеше въпросите да бъдат обсъдени. Ето в този дух, господ, дами и господа, госпожо председател, подстъпвам към темата на доклада, който ми е поверен. От техническа гледна точка, считам, че основната идея на нашия доклад, основната задача на доклад трябва да бъде да определим мандатът за договаряне на междуинституционно споразумение – за функционирането на европейският семестър. Като използваме нашия опит, нашите умения, нашата възможност да се намесваме, но не само това. Комисията трябва да а, а, предложи документа, както е известно, и съветът също трябва да участва и да се вслуша в това, което ние а, ще имаме да кажем. А, това са така, някои съображения, госпожо председател, които исках да, с които исках да ви запозная. Може би малко дългичко говорих, но с това ще приключа моите уводни думи. Well, I think we have time to... Много ви благодаря. Е, разбира се, имаме нужда от време, за да проучим различните варианти. Имаме време, така че няма проблем. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на Перванш Перес изрично за нейното изложение и да направя някои кратки бележки по темата Европейски семестър и координирането на економическата политика. Джан Пол Гозес присъства днес тук и отсъства в случая и ме помоли да кажа няколко думи. Аз смятам, че ние всички в парламента трябва да се борим за това ролята на Европейския парламент, но и на националните парламенти да бъде укрепена в тази сфера. Според мен е много важно ние да провеждаме по засилен обмен с колегите от националните парламенти и за това приветствам казаното от Първанш Берес по този повод. Според мен Предизвикателството ще бъде следното. Как е, ние в бъдеще трябва да координираме по-добре економическите политики. Става дума не само за надзор върху економическата политика като цяло. За мен е особено важно в целия този процес да гарантираме независимостта на Европейската Централна банка. Това е много важно и мисля, че през последните две години се убедихме в е, смисъла на това изискване. За това за мен лично, а мисля, че и за политическата група, която представлявам, от основно значение е точно е, това е, изискване, свързано с Европейската Централна банка. Имаме още два важни въпроса, които трябва да изясним във връзка с отношението на европейския семестър с целия пакет за економическо управление и пакта за стабилност и растеж, точно предвид новият европейски механизъм за стабилност и СМ. Аз мисля, че това са въпроси, които ние трябва да засягаме и да изясняваме през следващите месеци. В крайна сметка, за да обобщя казаното до тук, ще посоча, че ние трябва винаги да насочваме погледа си към същинската цел, а именно в Европа ни е необходим економически растеж и е, увеличаване на заетостта. Мисля, че е, от този аспект трябва да се разглеждат и мерките от европейския семестър. Благодаря. Е, Благодаря. Има двама желаящи да се изкажат. Вики и после Йозеф. Вики. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на Перванш за нейните бележки. Това, което аз виждам в моята държава членка, както предполагам и вие във вашите държави членки, че политиците и най-вече обикновените хора искат да разбера откъде идват публичните средства и къде отиват. И е необходимо да има доверие в числата. И мисля, че тази прозрачност и независимост на прогнозите трябва да зависи от надежна статистика. И това е което искат хората, особено при положение, че те виждат какво става в много държави членки. За това, според мен, европейският семестър точно дава това ниво на прозрачност и подотчетност пред обществото. Също така, като ни разглеждахме по доклада за бюджетния надзор, доколко са надежни данните давани от държавите членки и независимостта Независимости от политиците, и от когото и да било други го. Трябва да се гарантира това, че статистическите данни са надежни и се ползват с доверие от страна на обществеността. Тази година имахме среща с националните парламенти. Това беше много интересна среща. Тя продължи ден и половина. И нашият председател председателстваше ден и половина тази среща и чух много интересни въпроси от националните парламенти и от депутатите в Европейския парламент. И е много жалко, че нямаше достатъчно евродепутати тогава. Но аз мисля, че ние можем да използваме тази среща като основа за по-нататъчна дейност и да имаме един открит дебат и да призоваваме за един открит форум, за един открит дебат, за да можем и ние да играем в него нашата роля и да създадем една ефективна програма за нашата съвместна работа с националните парламенти. Нещо друго, което виждам в държавите членки и чувам от представители на обществеността, те казват, този европейски семестър да е хубаво нещо, той осигурява прозрачност, но колко прозрачно се осигурява на европейско ниво? Мисля се, че ние също трябва да говорим за това откъдето Ние знаем какъв е размера на европейски бюджет, ние казваме за това, но мисля, че ние сме длъжни да покажем, че има същото ниво на прозрачност на европейското ниво, що се отнася до това откъде идват парите и как се разходват и мисля си, че трябва да бъдем пример. Има няколко инициативи тук и те могат да бъдат обединени и да дадем на обществеността да види, че има прозрачност, яснота и независимост. Благодаря. Списъкът расте и Свен също така е включен списъка. Йозе. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на Перванш Берес за уводните бележки, които тя направи. Според мен мога да направя аз някои бележки, които ще са насочени към подобряване на това, на това, което вече е предложено и ли с други думи, каква е реалната полза, която може да осигури парламента. Ще се постарая да организирам моите бележки по оптимален начин. Всички знаем, че Европейският семестър идея на Бългийското председателство. И тази идея беше одобрена от съвета на министрите и това е тъй нареченото меко или незадължително законодателство. И Министрите на економиката и на финансите, разбира се, имат тук много важна роля, без естествено да накърняват правомощият на Европейския парламент да участва и да се намесва за да се избегне този дефицит на прозрачност, трябва да включим европейския семестър във всички мерки и политики, свързани с економическото управление. И този пакет за економическо управление трябва да бъде такъв, че да ни позволи да избегнем кризата, в която все още се намираме. Европейският семестър не отговаря изцяло или не съответства изцяло на мерките и законодателството, за което говорим. Разбира се, трябва да имаме едно съчетаване и съгласуване между насоките за обща економическа политика и понякога има припокриване и дублиране с пакта Европлюс има неща, които се повтарят в различните аспекти на пакета и дори в различните пакети. Ние трябва да помислим как да обединим, да съчетаем нещата, но временният механизъм за спасяване показа, че не работи особено добре. Европейският съвет трябваше да облегчи условията за Гърция, а после и за Ирландия и Ирландия положи усилия за фискална консолидация, понеже страната беше в ситуация на нарастващ дълг и това щеше да попречи на растежа. И следователно държавата може да спре да е в състояние да обслужва, да обслужва дълга. Така че пакетът за спасяване има същите проблеми, каквито виждаме и в временния механизъм. Ангела Меркел говореше за това. Първо тя говореше за участието на частния сектор в финансирането на пакета за спасителни мерки и Централната банка се произнесе, че това ще доведе до повече нестабилност на пазарите. Разбира се, говореше се, че ще се действа възоснова на конкретните случаи, на всеки един отделен конкретен случай, че до 2013 ще работи този механизъм, но това е само по себе си противоречиво. Също така се казваше, че ще има съгласуваност между Народни валутен фонд, което само подля масло в огъня. Защо казвам, че 2013 година не е подходящ срок? няма да може да получите дисконтиране на дълга преди 2013, но след 2013 вие ще може да го получите, но тогава ще има нестабилност на публичните финанси в много държави, ще има несъстоятелност и това може да засегне облигациите, имитирани преди 2013 година. Държавите няма да могат да плащат, не няма да могат да обслужват стария дълг, те няма да могат да имитират нов дълг. Тази тема е много важна особено що се отнася до критериите на Международния валутен фонд. Има само един случай, в който МВФ успя да преструктурира дълг и това беше в Аржентина, успешно да преструктурира дълга. Аржентина каза на МВФ, не се притеснявате, ние ще си платим. Това не беше случай с частните облигации, но имаше 70% дисконтна ставка, която остана неплатена и Аржентина успя да девалвира своята валута, но по дефиниция държавите, за които говорим, не могат да прибегнат до подобна мярка, т.е. девалвация. Какви са недостатъците на този пакет за спасителни мерки? Няма пълна дефиниция на преструктурирането, а пазарите имат нужда от сигурност. Те имат нужда от твърди ясни изявления, а ние не ги чуваме. Важно е да се получи политическа реакция от страна на правителствата, която да отговаря с принципите на, европейс... на принципите на европейския семестър и това трябва да се отчита, когато се взимат решения за преструктуриране на дълга. Когато разгледаме различните видове на преструктуриране на дълга, ние трябва да ги обмислим преди да потърсим този механизъм. Освен това, преструктурирането на дълга трябва да съчетава с мерките за предотвратяване на фалит на банките или спасяване на банките, на които са на ръба на фалита. И ние имаме един пакет за спасителни мерки, който предвижда преструктурирана на дълга, но очевидно това има своето влияние върху активите, когато се определя коефициента на собствен и заемен капитал. Така че нещата не са изцяло дефинирани, те не са категоризирани добре, не са изцяло обмислени и затова имаме едно припокриване. И парламентът трябва да разгледа окончателния проект, окончателната идея. Ние трябва да съчетаем всичко, да обвържем всичко. Трябва да обмислим временния механизъм, окончателния механизъм, европейския семестър – и механизмът за подпомагане или спасяване на банките в критично положение. Ако не знаете каква посока отивате, никога няма да имате вятър, който да духа в нужната ви посока. Председателката, да, съгласна съм с много от това, което каза заместник председателя. Наистина дългът е много сериозен проблем и не можем да си позволим да не го забелязваме. Трябва да помислим за това как да планираме нашето бъдеще. Сега Лио. Мерси, мадам президент. Благодаря, госпожо председател. Искам преди всичко да благодаря на Перванш за това, че а, настоява по на един важен пункт. Това е координацията на економическата политика, а, която като че ли а, се засенчва от въпроса за надзора. А, защото виждам това, което е предложено в пакета за управлението. И имам чувството, че като че ли ще си а, отнеме всякаква възможност а, да реагираме по отношение на координирането на економическата политика. Като, в момента като че ли ще засилим а, ще санкционираме процикличната економическа политика, която се води в Европа вече от доста време. А процикличната економическа политика, какво значи тя? Това значи, че от сега нататък няма да имаме възможност да реагираме според изискването на конюнктурата. Казвам това, защото конюнктурата в различните страни не е една и съща. И нещо повече, европейската конюнктура днес – не е конъюнктура, която а, отговаря на необходимостта а, от бюджетна стабилизация. Като че ли повтарям това всеки път, когато се изказвам, но ние сме 6 до 8% под нормалното използване на производствения капацитет. Това значи, че е, бюджетната политика, която трябва да бъде строга, е, това е несъмнено. Тук идва и нуждата от економии. Но тя е, има много вреден ефект върху конъюнктурата и е, за това може да не успеем да намалим дефицитите. Във връзка с това, което каза господин Гарсия Маргайо, напълно съм съгласен с това, че трябва да включим в семестъра преструктурирането на дълга. Тъй като ако се потърсим причините на а, дълга, а, значи трябва да погледнем а, и подводната част на айсберга, не само неговия връх. Това, преди всичко постъпленията във всички европейски страни се намалиха, защото страните водят фискална политика, която задълбочава дефицитите. И се оказва, че правителства се оказват в положение, за което те самите не са отговорни. И именно за това преструктурирането на дълга става нещо, което в никакъв случай не можем да избегнем. И накрая, координирането на економическата политика не значи само координиране на економиката на страните членки. Но това е, което на английски се нарича policy mix. Тоест, онзи коктейл от бюджетна и парична политика, който ни е необходим. И необходимо е съчетаване, координиране на а, бюджетната политика на страните членки и а, монетната, паричната политика на ЕЦБ. А диалогът с ЕЦБ става диалог между глухи. Да ви дам един пример. Лихвените проценти. Днес единственият а, Инструмента на въздействие върху конюнктурата, това са рестриктивните мерки. Председателя, президентът на Европейската централна банка миналата седмица ни съобщи, че ще има втвърдяване на паричната политика. Тя ще стане още по-строга. В състояние като сегашното, една добра координация на економическите политики предполага нещо повече. И още нещо, пак свързано с дълга. Трябва да си зададем въпроса дали съществува причинна зависимост между изкупуването на гръцкия дълг върху, на вторичния пазар и а, е, скокът а, е, е, с 4% за две години на, а, на лихвата върху гръцките а, държавни облигации. И това, че дали Централната банка трябва да участва в реструктурирането на дългът на някои страни, т.е. необходим ни е едно добро съчетание на политиките и а, благодаря и на Перванс Береш, която повдигна тези проблеми, някои от които са проблеми табу, за които не се говори. Аз е, съвсем не мисля, че парламента отказва да разговаря по тези въпроси. Спен. Okay. So... Не знам защо. А... Но ще кажа, ще кажа няколко неща, които за сега не бяха споменати. Първо, ако разгледаме на програмите, националните програми за реформи, които вече са представени, тяхното качество е много различно. И мисля, че трябва много хубавичко да ги разгледаме. Защото някои програми наистина не отговарят на изискванията и това е повод за голяма загриженост. И ако не се вземем сериозно с това, значи, че това, което получим, няма да може да ни свърши работа. Това първо. Второ, съгласихме се по пет ключови цели и няколко а, главни инициативи. Но а, всичко това не трябва да се ограничава до една стратегия за растеж, а трябва да отговаря на целостта на нашите цели. Колко цели в със случай ще имаме? Дали всички остават? И производственият капацитет най-добре. Това не е най-добрият показател за качеството на а, политиката. А, а, моята колега Лиан много добре знае за какво говоря. Имаше една много интересна телефонна конференция между Бундестага и а, а, онези, които подготвиха пакета за економическо а, координиране, економическо управление. И в нашите контакти с националните парламенти трябва да използваме такива възможности като видеоконференциите, за да може да включим в разговора представители на националните комисии, които отговарят за тези въпроси. Защото тук имаме проблем. Вики казваше, Канди каза, че е имало много полезна среща и там наистина не бяхме представени достатъчно добре. Съгласен съм с нея. Трябваше да има повече от, от нас там. Но когато става дума за участието на националните парламенти, се оказа, че е, участват само ние, които са най-заинтересовани в економическата политика, но това не е достатъчно. Необходимо ни е обаче да участват онези, които имат най-голямо влияние в съответните парламенти. За това трябва заедно с членовете на националните парламенти да работим, защото виждаме едно а, неявно, една неявна конкуренция а, между националните парламенти, това, което те правят и нашите намерения, за да избегнем това, необходимо ни е по-ефективно сътрудничество. И накрая, в процеса на разработването на семестъра, трябва обязателно социалните партньори и другите заинтересовани страни също да бъдат чути. Затова очаквам Перванш и другите колеги да продължат своята работа в тази насока да настояваме на економически растеж е, е необходимо, но това трябва да стане в рамките на абсолютно необходимите а, а, социално равенство. Благодаря. Искам да ви съобщя, че парламентът работи да може да провежда видеоконференции с националните парламенти. Това беше обсъдено на съвета на председателите на, ком... на комисиите. Ще видим как ще се стекат нещата. Господин Шулц. Благодаря, госпожо председател. Поради проблеми с транспорта, аз не можах да присъствам тук от самото начало на заседанието и за това нямах възможност да изслушам госпожа Берес, но съм сигурен, че тя е представила много интересни идеи. Тази първа дискусия ни дава възможност да обменим различни идеи. Утре и в други ден гръцкият министр-председател ще говори пред гръцкия народ и в гръцкия парламент, като представи пакет в размер на 25 милиарда евро, за да може Гърция да се справи с проблема с дефицита и задлъжнялостта. Това ще бъдат тежки мерки, в това няма съмнение. Това ще означава е, намаляване на заплатите, намаляване на добавките, като цяло много тежки мерки. Една от причините за обявяването на тези мерки е следната. Прогнозите за приходите не се сбъднаха и тогава възникна проблема, който беше описан преди това от колегите в Гърция, а и в други страни. Съществува проблем, че няма контрол върху дълга. Това не е проблем свързан с разходите, а проблем с приходите на държавата. От няколко години се изпълнява данъчна политика, която поне в Гърция означава следното. Много често има укриване на данъци, освобождаване от данъци. Разбира се, това са проблеми от доста тежък характер. Искам обаче да посоча, че управляващата партия в Гърция настояваше Гърция да не настоява за поемане на Олимпийските игри е, в тази економическа ситуация. Никой обаче не ни чу тогава и сега тежките прогнози се сбъднаха. Трудно е да се намери решение и ние видяхме, че когато се концентрираме върху държавния дълг и причините за кризата – това води към погрешен път. Мерките, които бяха обсъдени, а сега ние говорим за европейския семестър, всичко това е доста съмнително. Тези мерки са съмнителни по отношение на резултата, до който ще доведат европейският семестър и националните бюджети. Това е всъщност проблем, който е свързан с е, Конституцията. Ако националният парламент бъде лишен от своите правомощия и няма вече правомощия да гласува по бюджета и когато това ще се контролира предварително, тогава изобщо се отнема възможността за альтернативни политики. Докладът на колегата ми напомня за пакта Европлас и всичките задължения, проистичащи от него. Дали това да бъде включено в Конституцията и да добие правна сила, за това ставаше въпрос. Аз смятам, че това е въпрос на легитимността и на демокрацията. И смятам също, че по този начин економическата криза няма да може да бъде преодоляна. Естествено, аз съм за координиране на економическите политики, но само при две-три условия, които ще представя накратко. Първо, Проблемът с дълга трябва да бъде признат като общо европейски проблем и да не се ограничава само върху три страни – Гърция, Ирландия и Португалия. Това е общ европейски проблем и трябва да бъдат намерени пътища и средства този проблем да бъде решен на общо европейско равнище. След това пакта за растеж и стабилност – той е насочен срещу обществото, срещу растежа благоприятства рецесията. Минус 6, това е прогнозата за растеж в Гърция. Тоест какво можем да направим в случая? Какви ще бъдат приходите при такава рецесия и как бихме могли да решим този проблем? Просто изпадаме в омагелсен кръг. След това пакета за економическо управление. Тук само натиск се упражнява, за да се съкръщават средства и аз искам да се върна към това, с което започнах. Необходимо е ние да извършим структурни промени и това трябва да стане във втория стълб на економическото управление. Имаме износ, който не зависи от държавите и се опасявам, че е необходимо наистина преструктуриране, обаче този пакет е, като че ли е насочен в неправилна посока и няма да спомогне за решаване на проблемите. Знаете, че те не се ограничават само върху Гърция. Не, ние трябва да имаме една Европа, която наистина е, може да се справи с кризата. И още нещо. Това всичко трябва да стане в името на солидарността. Благодаря. Аз мисля, че това, което виждаме в момента е, че страните, които наистина се сблъскват с проблеми, те гасят пожари, стават експерти по практическите аспекти на проблеми решаването му. Това са Гърция, Ирландия, Португалия, но те са много мълчаливи. Те просто са прекалено наплашени от това, че ако кажат нещо, това ще повлияе на състоянието на пазарите. И ние трябва да ги изслушваме тях. А вместо това ние слушаме онези, които размахват пръсти и получават. Онзи ден четохме как един от гуверньорите на централните банки каза, че данокоплаците заслужават да платят, защото те назначиха регулаторите, които въведоха съответните регулации и оттам нататък всичко тръгна и за това накоплаците трябва да си плащат за грешките. Банките са изключително предпазливи в момента и това не помага на намирането на решения. Съгласен съм с онези, които казаха, че трябва да има гъвкавост, но не става дума за а, гъвкавост. Трябва да по-скоро да потърсим повече аварийни изходи. В момента повечето от аварийните изходи са просто затворени, включително и възможността за девалвация. Трябва да потърсим повече аварийни изходи, а не да имаме една твърда система, В пакета за економическо управление не виждам как той може да ни помогне да излезем от сегашната кризисна ситуация. Благодаря. Uh, Благодаря. Само да направя аз няколко бележки. След казаното от господин Хунтис за семестъра, ние изваждаме правомощията, отнемаме правомощията на националните парламенти. По време на нашето обсъждане с националните парламенти, някои от тях казаха, че се е получавало обратното. За първ път те се почувстваха част от един процес, който се развива на европейско ниво. Мисля си, че това е една линия, която трябва да се опитаме да укрепваме. Тоест да има повече права и отговорности на национално ниво за това, което става като цяло в Европа. Затова съм съгласна с това, което беше казано като цяло. Пакета за економическо управление, според мен, има много добри неща, които се ни помага да се справим с излизането от кризата. Ние те първа се опитваме да излезем от кризата и виждаме, че това е сложно, ние реално обаче няма да можем да се върнем към пътя на устойчивостта, ако само искаме да се плащат повече у нези, които вече са платили достатъчно висока цена. Перванша, виждам, че искат отново думата. да. Или може би е по-скоро да помолим комисията първо да се изкаже, дали комисията има нещо да каже и след това ще дам думата на перванш. Благодаря ви, госпожо председател. Съвсем накратко. Мисля, че е много важно да обмислим същината на европейския семестър. Не става дума само за надзор при него, става дума за координация за съставяне на набор добре формулирани приоритети, отговарящи на стратегията Европа 2020. И това се отнася също така за насоките за заедостта и насоките за общата економическа политика. Основата е един координиран подход при макроекономическата политика, така както е изразено в въпросните насоки. Също така, разбира се, надзорът не е един твърд инструмент, това е един мек инструмент, незадължителен за изпълнение инструмент, но той трябва да бъде независимо от това подобрен. Комисията вижда, че има два начина за подобряване. Първо, за да има един изцяло комплексен всеобхватен подход към насоките за заедостта и насоките за обща економическа политика и трябва последователно всичко това да бъде представено в различните економически политики с цел постигане на онези задачи, които са формулирани в насоките. И разбира се, освен това, извън рамките на европейския семестър и надзора има и механизми за изпълнение. Така че историята не приключва с доклад на комисията или съвета за националните програми за реформи. Историята след това продължава с препоръки, приемани от съвета и оценка на спазването на тези препоръки. Така че това е извън рамките на европейския семестър, но независимо от това, този подход трябва да се засилва все повече, за да се гарантира координацията, комплексния надзор и изпълнение на препоръките на съвета, които се отнасят към цели Европейски съюз, към еврозоната, и в някои случаи към отделните държави членки. Вторият важен момент е, че наистина европейският семестър трябва да се разглежда в един по-широк контекст. Това е само един инструмент, който е предназначен за излизането ни от кризата и да се подобри един е, подход, който да е по-балансиран за бъдеще. И това е абсолютно правилно. Ние трябва да разглеждаме европейския семестър като, само като един инструмент в един набор от политически отговори, които комисията формулира в отговор на кризата. И последно, Европейската комисия очаква усърдно сътрудничество с парламента и с докладчика, за да се види по какъв начин може да се включи парламентът активно в светлината на Лисабонския договор. Комисията пое ангажименти и ние се ангажираме с това да осигурим необходимата роля на Европейския парламент, не само що се отнася до Европейския семестър, но и с цялото свързано с това законодателство. И ни очакваме с нетърпение плодотворна работа с вашия докладчик, за да постигнем точно това, за което казах, а именно повишената роля на Европейския парламент. Благодаря, Перваш. Според мен микрофонът на госпожа Перванш не е в ред. Ето тя се премества на друг. Благодаря, госпожо председател. А, а, искам да отдам дължимото на комисията, която допренесе много в този дебат, а, потвърждавайки това, което тя прави само на думи по отношение на ролята на парламента. А, а, е, значи необходимо е да осъзнаем, демокра... да осъзнаем демократичният е, то значение на дебата, който се води около европейския семестър. А, хората а, е, се опитват да разберат за какво става дума. След като ще бъдат определени бюджетите извън демократичния процес, какво остава за националната а, демократична машина? Значи, какво трябва, каква трябва да бъде ролята на Европейския парламент, каква трябва да бъде ролята на а, националните парламенти? Обикновено, обикновено или поне официално микрофонът ми работи, казва госпожа Перванш. Искам да благодаря на колегите за техния принос към този дебат. Става, тук става дума преди всичко за съдържанието на политиката, която ще водим, а не толкова за целта на моя доклад, който има на голяма степен процедурно значение. А, но, между другото, тук става дума на до голяма степен за демокрацията. И надявам се в тази светлина, че този доклад ще бъде полезен. Ще направя а, две забележки, които нямах време да направя по-рано, които според мен са важни. Европейският парламент започна проучване, в рамките на което е, се проследява как върват нещата. Като се има предвид това, което сме се споменато, различното качество на това, което получава комисията от страните членки и това как да създадем една обща база за работа също е не по-малко важно. И как може нашата дискусия дискусия, за, как може дискусията за бюджета да бъде проведена в федералните държави членки? Когато има суверенни е, елементи на държавата, които управляват своя бюджет, как може да се стигне на колективно равнище е, до тяхното обобщаване, тяхното агломериране, ако мога така да кажа. Е, искам да спомена също така въпроса за сроковете. Преди да а, говорим за европейски семестър, вече се бяхме сблъсквали с тази трудност. А, инструмента, с който разполагахме, главните насоки, а, обаче, когато трябваше да ги изпълняваме, вече си скубехме косата, за да знаем как да се намесим, а, за да бъде изпълнено това, което е преначерпано. А сега, а сега нещата ще бъдат именно а, подобни, ако не и по-трудни. Кога, примерно националните програми за реформи. Националните парламенти трябва да ги разгледат и анализират преди те, те да бъдат изпратени в Брюксел. Ето така трябва да функционира демокрацията. И а, а, обаче националните парламенти не могат да подготвят тези програми преди а, пролетният Европейски съвет. И, а, а, а, а пък след това те трябва да бъдат разгледани от летният Европейски съвет. Тоест, за да се преодолее тази трудност, трябва до 7 юни да се утвърдят националните а, а, Общия съвет да ги приеме Екофин, да ги приеме до 17 юни, а Европейския съвет след това да ги разгледа на 24. И в рамките на този процес и на този график ние трябва да намерим нашето място. Е, това е особено важно. Значи много добре трябва да знаем кога и как да се намесим, защото иначе няма да допренесем, само ще бъде положението ще стане по-лошо, отколкото е било преди това. Ако а, не, наша намеса не е а, в необходимият момент. Сега по въпроса за статистиката. Статистиката е несъмнено много важна, независима и качествена статистика. Без нея не можем. но статистиката не е политика от една страна. И същевременно, съжалявам, че тук колегите, към които това се отнася, които това се отнася, не са тук, ще кажа следното. Нещо, което отдавна ме занимава. Нещо, което не се не е част от нашия дебат. А, това, което Свен ти каза. Европейският семестър не е нещо абстрактно. Това е един елемент от една цяла структура, от една цяла иерархия и тази иерархия трябва да бъде постоянно, да, правилно организирана. И кръгъгълният камък на цялата тая структура, а ключовия камък в арката, в конструкцията, ако искате, това е нашата стратегия за 2020 година. Следователно, когато страните членки представят своите бюджети, трябва да ни представят и информация, бюджетната информация, данни, за да видим как техният бюджет помага за постигане на целите от стратегията 2020. Това не е кой знае колко сложно. Иначе няма да вървим напред. Образованието, казва се, защото и в доклада на Вики страните членки трябва да бъдат задължени да допринасят за постигането на а, целите а, 2020 чрез своите бюджети. Много дълго време а, а, се боря за а, главните насоки за заетостта и така нататък. Това беше споменато тук, но трябва да ви кажа, че вече нямаме инструменти, достатъчно инструменти за допостигане на тази цел. Когато разглеждаме годишните цели за растежа, където се предлага, например, да се намалят заплатите и други подобни мерки, не се сметна, че е необходимо да се коригират главните политически насоки и главните насоки по отношение на заедността. Следователно става дума за едно бюрократично упражнение, което а, няма конкретно отношение към реалността. Но нека ние да се приспособим, ето виждам комисията размислява по този въпрос, а, а, а, защото ако не преразгледаме главните економически и други ориентации по отношение на заедостта, само ще говорим за това, което искаме да постигнем. По други въпроси вече беше, бяха казани неща, с които съм напълно съгласна. Съгласна съм и с опасенията, които бяха изразени и изводите, които трябва да си направим. Във връзка с това, което каза господин Колонава, благодаря му много, тъй като това подкрепя това, което вече казах за значението което би могло да има едно посещение на Георгия, Папандрео, ако той беше дошъл в парламента и обяснил положението на Гърция в нашата комисия. А, това би било един дебат, в който всеки може да поеме своята отговорност. И никой е, е, а, да не а, е, чувства, че липсва достатъчно солидарност, чувство, което трябва да запазим във всички случаи, ако искаме европейският семестър да бъде истински, един истински успех, а не само едно упражнение за надзор и санкциониране. Много ви благодаря. Предлагания график а, из... така предлаганият график е представяне на проекта от доклада 14 юни, 21 юни, крайен срок за изменение, обсъждане на, измена... на измененията 11 юли, 12 септември гласуване в комисията и евентуално на първата октомврийска пленарна сесия ще бъде гласуване. Имаме достатъчно време да проучим много от интересните идеи, които сега обсъдихме. Благодаря на всички изказали си. И последната точка от дневния ред е точка 8 за писване от страна на Европейския съюз на допълнителни акции на капитала на Европейската банка за възстановяване и развитие. Докладът ми е много кратък и целенасочен, предлагам да одобрим предлаганото увеличение на капитала с 50% от 20 милиарда евро на 30 милиарда евро. Целта е да се позволи на Европейския съюз да запише допълнителни акции, платими при поискване. Това са акции в Европейската банка за възстановяване на развитие в допълнение към вече притежаваните от Европейски съюз акции. Молбата да се увеличи капитал е свързана с това, че банката реагира на последиците от кризата и банката смята, че в резултат от кризата е се увеличила значително дейността на банката и за да може банката да продължава да противодейства на последиците на кризата, е необходимо да се увеличи капитала. Моят извод е, че това е едно добро предложение, то не предизвиква противоречия и за това аз като докладчик го одобрявам и препоръчвам и колегите да го одобрят. Има ли желаящи да вземат думата по тази тема? Доколкото виждам не. Крайният срок за изменения е 19 април. Извинете. Свен, извинете, не ви забелязах. Ще ви кажа какво е предложението. Крайен срок за изменения 19 април 24 май е обсъждан на измененията, тогава също ще и гласуването на 24 май и евентуално през юни в пленарна зала ще бъде гласуването. Свен, бих искал само да поставя няколко въпроса. Да, разбира се, в светлината на финансовата криза и липсата на последователност в европейския, извинете, липса на единство в економическото състояние на държавите членки, имаме нужда от такива банки като ЕБВР и Европейската инвестиционна банка. Ако оценяваме тяхното поведение, ние виждаме, че много от нещата, които те правят, не отговаря на нашите цели, свързани с климата. Например, те инвестират в инсталация в Русия, Казахстан, Монголия, Словения и други страни. това са все инсталации, използващи изкопаеми горива. Задава се въпрос дали ние трябва да инвестираме в подобни инсталации, без да задаваме въпрос за това доколко е последователна тяхната политика спрямо основните цели – на Европейския съюз светлината на стратегията Европа 2020 година. Така че аз мисля, че парламентът има в момента възможност да постави тези въпроси и да гарантира това, че допълнителните средства не се изразходват за да се работи в посока, която противоречи на основните цели на Европейския съюз. Второ, Разбира се, имаме една двойствена структура Европейската инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и развитие. Не разбирам защо трябва да имаме две различни банки. Знам, че устройството им е различно, членството в тях е различно, но има много припокриване в дейността им и то трябва да бъде отстранено. Затова ние ще предложим изменения, за да се проведат преговори с цел да се постигне това ЕБВР до 2015 година да бъде разпусната и след това да бъде създадена една нова структура съвместно с Европейската инвестиционна банка по един по-отговорен и по демократичен начин, защото ние имаме много повече лостове за влияние върху Европейската инвестиционна банка, отколкото върху ЕБВР. Трябва да гарантираме това, че имаме надлежни инвестиции чрез съответните банки, но трябва да гарантираме това, че тези инвестиции са и устойчиви и да не продължаваме с една двойна структура, когато имаме две отделни банки, които като цяло действат в едни и същи области. Ще бъде благодарен на вас, ако можем да се съгласим върху една политическа линия, която ни води в тази насока. Благодаря ви. Благодаря. Мисля, че имаме представител на Европейската комисия. Може би ще получим повече информация. Или може би първо вие да заповядайте. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Ще се постарая да отговоря на вашата крайна препоръка, а именно да одобрим доклада. Вие казахте, че предложението не предизвиква сериозни противоречия. Доколкото аз знам, Европейската банка за възстановяване и развитие. Аз се запознах с историята на тази банка, тъй като бившата Чехословакия и после Чешката република използваха някои инвестиции от ЕБВР в началото на 90-те години. Така че потърсих отговор на въпроса доколко Успешна беше дейността на Европейската банка за възстановяване и развитие. И за моя изненада, около 90% почти 90% и по този начин може би отговарям на господин Гигъл, 90% от инвестициите на ЕБВР в Чехословакия са били за чуждестранни инвестиции, инвестиции от Запада. Може би това е бил един от възможните начини за подпомагане на европейския бизнес в страните, за които вие говорихте. Така че това е първото нещо, което исках да кажа. Лично аз за мен е добре да се замислим за това, че във времена на фискална консолидация – във времена на една сурова фискална реалност, 50% увеличаване на капитала е огромна сума. И според мен бихме могли да помислим дали това увеличение на капитала не е прекомерно голямо. И трето, бъдещето на инвестициите на ЕБВР и това как националните парламенти ще участват и ще участват в процеса на вземане на решения, по какъв начин те ще бъдат консултирани за това какви точно инвестиции, от какъв вид и в какви размери ще бъдат правени. Това бяха моите три кратки бележки. Благодаря ви. Благодаря. И сега представителят на Европейската комисия. Разбира се, ние обикновено казваме в такива случаи, че няма бюджетни последици, тъй като тези средства, които ще бъдат внесени, ще бъдат платени при поискване. Но ние не можем гарантираме абсолютно всичко в света. Вики, и вие ли искахте да се изкажете? Да, съвсем накратко. А, а, съвсем накратко по отношение на Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската инвестиционна банка, става дума за тяхната структура, тъй като в е, ЕБВР не са само европейски акционери. Има ли още някой, който иска да каже нещо преди комисията? Аз бих искал да разбера как точно оправдавате в настоящите условия и във връзка с нашата пътна карта за нисковъглеродна економика имаме цели за по-низки емисии на въглероден двуокис и също времено как се съчетава това с действията на тази банка, които противоречат на всички тези цели. А, като има предвид всичко, което се спомена тук, а, а, както ми напомниха, Аржентина не можа да си плати задълженията и там имаше поискване на гарантираните средства. Благодаря, представители на комисията. Искам да отговоря. Първо, решението за увеличаване на капитала. Това е, е решение на управителите на банката, за да може да се отговори на увеличените нужди във връзка с кризата. А също така да се отговори на изискванията за възможност за рефинансиране на отношение към инвестициите и собствения капитал. Оттам идва това искане за увеличаване на деловете, да то ще бъде преразгледано, за да се види дали то трябва да продължи или някак част от тези капитали ще бъдат а, а, върнати. Както казах, това е капитал, който е, тази трябва да бъде внесен, а друга част от него ще бъде на разположение при поискване от страна на акционерите. Вие казахте, че става дума за капитал при поискване, но до сега това не се е случвало. Така че става дума за една теоретична възможност. По отношение на застъпването между Европейската инвестиционна банка и ЕБВР, трябва да кажа, че двете банки бяха създадени по различно време, за да отговорят на различни нужди. Европейската инвестиционна банка все още 90% от нейната работа е със страните членки. Инвестира в инфраструктурни проекти, и, и други подобни, докато ЕБВР инвестира в страни на изток от Европейския съюз, за да помогне на трансформирането на техните економики а, от планови централизирани економики в пазарни економики. Тоест, е, различни са целите на двете банки. С право посочихте, че има известно застъпване на тяхната дейност в някои страни. Но двете институции подписаха неодавна меморандум за разбирателство, с който се очертават необходимите стъпки, за да се избегне дублирането на техните дейности. Не съм експерт по въпросите на измененията в климата, но смятам, че ЕБВР увеличи много своите инвестиции в енергийна ефективност, мерки за енергийна ефективност. Защото някои от страните, в които инвестира банката, имат голям потенциал да увеличат своята енергийна ефективност, да направят повече за намаляване на въглеродните емисии. Не съм сигурен, че политиката на банката а, върви срещу а, течението, срещу нашите, нашето желание да намалим въглеродните емисии. Мисля, че това е всичко, което бих могъл и бих искал да кажа. Пак ще кажа, благодарен съм, че вие в такъв в такива кротки срокове решавате въпроса, тъй като най-много до края на годината този, това увеличение на акционерния капитал трябва да бъде предоставено на ЕБРД. Съвсем накратко. Благодаря много за вашите отговори. Но трябва да кажа, не съм а, доволен от едно. Добре е, че се увеличават инвестициите в зелени технологии. Но ако искаме да стигнем до минус 80-90% до 2015, това значи, че не може същевременно да инвестираме в замърсяващи промишлености, които ще работят и след тази дата. Ако инвестираме в тецове с въглища и други подобни, това значи, че тези структури ще бъдат ефективни само ако те работят продължително. А, а това влиза в конфликт с нашите цели по отношение на измененията на климата. И ще бъда благодарен, ако ни отговорите писменно, защото това е абсолютно условие, за да гласувам ние като зелени, зелените да гласуват за това, а иначе демократичният процес няма да а, изпълни своето предназначение. Ако имате по назначни забележки, моля дайте ги писменно Представител на комисията подчерта, че той не е експерт в тази област. Вики, отново искаш думата. Да кажа нещо по въпроса за прозрачността. Много добре е, че тук има представител на комисията, но малко съм разтревожена, че няма тук специалист по инвестиционната политика. Е, и е, би трябвало на комисията да се предостави информация каква е инвестиционната стратегия на МБВР, защо е, те се нуждаят всъщност от тези нови капитали, къде ще бъдат инвестирани те. Става дума за инфраструктура, възстановяване, развитие, не само в рамките на Европейския съюз, но и у нашите съседи Интересно е да разберем защо точно са необходими тези допълнителни средства, това значително увеличаване на акционерния капитал. Благодаря. Астрид. Госпожо председател, аз имам принципен въпрос. А, какво е. А, а, фактически, какъв, какъв е смисъл от съществуването на ЕБВР? Тази банка беше създадена за да осигури прехода а, на комунистическите страни към една пазарна економика. Този, този преход вече е приключил. А, тези страни вече са пълноправни членове на Европейският съюз. Много хубаво е да чуеме, че ЕБВР сега сътрудничи, и помага на други страни, а, но а, смисълът на нейното съществуване, причината, по която тя беше създадена, вече не съществува. И по, по моя причина а, трябва да остане само Европейската инвестиционна банка. Друго от другата не ни нямаме нужда. Uh, speak, do... Свен... А, Свен, ако ще говориш, е, да прави го с включен микрофон. We, we, Мисля, че бяха зададени много въпроси. Доколкото разбирам, ЕБВР се стреми да разшири дейностите си и да работи повече с Близки изток. Но може би да помолим представителя на Европейската комисия да отговори на всички тези въпроси, които бяха поставени. И ако е необходимо, може би ще помолим ЕБВР да ни предостави информация дали те имат ясна представа за какво ще се изразходват допълнителните средства и какви точно нови дейности или нови географски региони ще бъдат обхванати. Благодаря ви. Вече ви дадох графика за изменение и гласувания. Няма точка разни. На, 20, на 19 и 20 април заседаваме отново. Започваме работа в 3 часа на 19 април. Благодаря ви. Закривам заседанието.